Buongiorno a tutti, innanzitutto. Добро утро на всички. Нека първо да ви информирам, че точка 10 на Джордж Лайн се премества за следобедното заседание. Става дума за генетично модифицираните организми. За да може Джордж да дойде тук, и да пристигнат и останалите експерти. И така, точка 10 от дневния ред, изменение на директивата за възможността държавите членки да ограничават отглеждането на генетично модифицирани организми се премества за 5 часа след обед. И носите ли картите си за гласуване? Започваме с точка 8. Признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност. Дачана Сърбо е докладчик по тази тема. Има 135 изменения по този доклад по собствена инициатива. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Има и много компромисни изменения. И мисля, че можем бързо да преминем през гласуването. Давам думата на госпожа Сърбо. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă rețin mult, pentru că așteptăm cu toții votul. Благодаря. Няма да говоря твърде дълго, господин председател. Добре е да преминем към гласуването, но все пак да благодаря на секретарията на комисията, на колегите, на докладчиците в Сянка и всички останали, които участваха в изготвянето на доклада. Благодаря ви много. Благодаря, Дачана. По компромисно изменение едно, моля, гласувайте. Искате думата? Алберт, те се искат думата. Да, забравил съм си картата. За първи път ми се случва. Е... Така че, моля, имайте предвид и моя глас. Добре, отбелязваме това. Моля, гласувайте по компромисно изменение едно. Всички ли гласуваха? Край. Моля, гласувайте. Дори и Марк гласува. Добре. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 6. Моля, гласувайте по изменение 6. Край на гласуването. Приема се. По изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По осмо изменение, моля гласувайте. му изменение. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. По девето изменение, моля, гласувайте. Еминаменто 9 апровато. Приема се. Единайсто изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Разлика по 12 изменения, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Моля гласувайте. 14-то изменение. Край на гласуване. Приема се. 15-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 изменение, така ли е? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Госпожо Магинес. Изглежда, че на екрана виждаме данните от преди три гласувания. Това е доста объркващо. Може би е добре да виждаме на екрана онези резултати, които вие съобщавате в момента. Благодаря. Нека да направим проверка по това. А сега по 22, моля, гласувайте. Да. Ah, chiedo scusa, eh, il problema... Проблемът, госпожа Магинес, е, че гласуване номер 17 означава колко пъти сме гласували от началото на гласуването е, тази сутрин. Това е 17-тия път, когато гласуваме. Това не означава, че гласуваме по изменение 17. Така че просто слушайте мен и не четете този е, номер горе. И така. Изменение 22 се приема. Гласуваме по 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25. Моля, гласувайте. По изменение 25. Отхвърля се. 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 изменение. Моля, гласувайте. Под изменение 30. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваме по компромисно изменение 2. Компромисно изменение 2. Приема се. По 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега 39-то изменение. 39-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Не, не се приема. 18 на 18 гласа имаме, тъй като Алберт не носи картата си за гласуване. 40-то изменение по първата част. 40, първата част. Край на гласуване по първата част на изменение 40. А сега втората част на 40-то изменение. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Об... А, приема се. 42. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение. 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 46-то изменение се приема. 48-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 50-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Не, извинете, 51. По 51, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52 изменение. Моля гласувайте. Приема се. Компромисно изменение 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 16. Моля, гласувайте по компромисно изменение 16. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 4. Отхвърля се. По четвърто изменение, моля, гласувайте. По компромисно 5, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и шесто изменение. 66-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 76-то изменение. Приема се. Осемдесето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 83-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. По 88, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Алберт гласува против. Много интересно. По 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. тъй като са наравно гласовете. 97 моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 99-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 102 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Компромисно. Моля, гласувайте по компромис 7. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 118. Моля, гласувайте по 118 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 117. Моля, гласувайте по 117. Край на гласуването. Приема се. 122 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 125 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 126 моля гласувайте. Приема се. 128. Моля, гласувайте по 128. Край на гласуването. Приема се. 127. Моля, гласувайте. 127 се приема. Компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласувайте по 140, моля. От начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. По 15-то компромисно изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 145 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сто 46. Моля, гласувайте. По 146. Край на гласуването. Приема се. 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 157 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 159-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 11. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Компромисно по първата част на компромисно изменение 10. Край на гласуването. Приема се. По втората част на компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. По втората част на компромисно изменение 10. Не се приема. Заради Албърт не се приема. И така, отхвърля се втората част на компромисно изменение 10. 171. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Сто седемдесет и три. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 174. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 180 и изменение. Моля, гласувайте. 180 и останалите. Край на гласуването. Отхвърля се. 181 изменение на госпожа Макинес. Моля, гласувайте. Сто се приема. А сега гласуваме по измененията на Комисията по околна среда. Започваме от е, второто тяхно изменение. Моля, гласувайте. Второ изменение на Комисията по околна среда. Отхвърля се. Трето изменение. Трето изменение на Комисията по околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Седмо изменение на Комисията по околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение на Комисията по околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Моля, гласувайте по, 12... е, по 14-то извинете изменение. 14-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 23. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 24. Моля, гласувайте по 24. Отхвърля се. 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27-мо. Гласувайте. Отхвърля се. 29-то изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 33-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то. Моля гласувайте. Отхвърля се. По 35-то. Моля гласувайте. Отхвърля се. И накрая крайното гласуване по предложението с приятите изменения. Моля, гласувайте. Крайно гласуване. Край на гласуването. Прието. Поздравление на докладчика. Dove andiamo? Prossima volta. Сега Riposatevi un attimo che ripartiamo col voto. Ще ви помоля за малко търпение. Ще започнем отново да гласуваме. Колеги, dobbiamo proseguire col voto. Andiamo al libro verde. Колеги, продължаваме с гласуване по зелената книга на комисията относно опазването на горите и информацията за горите в Европейския съюз, подготвяне на горите за изменението на климата. Докладчик по становище е колегата Николеско. Докладчика и докладчиците сянка постигнаха съгласие по компромисни изменения. Така че по този начин всичките гледни точки в нашата комисия са представени. Този доклад е изготвен съвместно с Комисията по околна среда и някои от предложените изменения ще бъдат включени в окончателния доклад. Давам думата на господин Николеско докладчика и след това преминаваме към гласуването. Благодаря ви, господин председател. Първо, благодаря на всички, които са допринесли с техните изменения. Особени благодарности изразявам към докладчиците в Сянка, които проявиха голяма гъвкавост. Мисля, че успяхме да подготвим един много балансиран текст, който представлява мнозинството на мненията в нашата комисия. Също така благодаря на секретарията на нашата комисия за тяхната помощ при подготовката на доклада. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, господин Николеско. Започваме гласуването. Компромис едно, моля гласувайте. Компромис едно. Групата на социалистите и демократите. Да, всичко е наред. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. И сега. Моля, гласувайте по изменение 10. Край на гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Гласуване по изменение 11. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Моля, гласувайте по 13. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Моля, гласувайте по 19. Край на гласуването. Приема се. 20. Моля, гласувайте по изменение 20. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 21. Приема се. Компромис на изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Моля гласувайте по изменение 30. Край на гласуването по изменение 30. Приема се. 32, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 33. Моля, гласувайте. 33. Край на гласуването. Отхвърля се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. на изменение 4. Моля, гласовете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45. Моля, гласувайте. 45. Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Отхвърля се. 47. Моля, гласувайте по 47. Всички ли са гласували? Приема се. 48. Гласуваме по изменение 48. Всички ли са гласували? Приема се. 50. Гласуваме по изменение 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Adesso votiamo il compromesso 5. Dichiaro aperta la votazione. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте по компромис 5. Край на гласуването. Приема се. Пятьдесят и 57. Край на гласуването. Нека отново да гласуваме. 57. Моля, нека гласуваме отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 се отхвърля. Сега. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването по изменение 66 отхвърля се. 67. 67, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Приема се. 74. Моля, гласувайте по изменение 74. Край на гласуването. Отхвърля се. 75. Изменение 75. Всички ли са гласували? Приема се. 76. Моля, гласувайте по 76. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували по 77? Отхвърля се. 78. Всички ли са гласували по 78? Приема се. 79. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, приема се. 80. Извинете, 83. Моля, гласуваме по 83. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Моля, гласувайте по компромис 8. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. По компромисно изменение 10. Приема се. Компромисно изменение 11. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. Моля, вдигнете ръка. Сега гласуваме по 107. Моля, гласувайте. 107. Край на гласуването. Приема се. 108. Моля, гласувайте по 108. Край на гласуването. Отхвърля се. 109. Моля, гласувайте по 109. Приема се. 112. Моля, гласувайте. Приема се. Сега гласуваме за цялостния текст. Измененията, моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравления. Приема се. Господин Николеско, поздравления. habe ich fünf. Äh, Следващата точка от дневния ред. Колеги. Колеги, un altro punto. Още една точка от дневния ред имаме, колеги. Последната точка от дневния ред. Както ви напомних в началото на нашето заседание, точка 10 ще бъде разгледана в 5 часа така че експертите и докладчика да могат да бъдат в золата. Затова преминаваме към последната точка за сутрешното заседание. Точка 11. Селското стопанство в Европейския съюз и международната търговия. Виждам, че докладчикът господин Стамкос вече е тук. Колеги, искам да ви напомня, че международните споразумения – по търговията и либерализацията на търговията по селско на селскостопански продукти имат голямо значение за Европейския съюз. Така че вашето значение е изключително... Вашето внимание към този въпрос е изключително важно. Не трябва да бъде допускано това да се подкопават социалните стойности, които са част от производството на европейските селскостопански продукти. Ние трябва да премахнем изкривяванията на международния пазар, причинени от това, че някои оператори, които не са запознати с системата на общността и не спазвайки изискванията на общността, те могат да получат неправомерно конкурентно предимство. Важно е да се настоява да бъдат спазвани социалните и екологични стандарти. Бяха внесени много изменения. Бих искал да благодаря на господин Папа Станкос, докладчика за извършената от него дейност. Госпожа Кристал е също сред нас. Тя е доклад от Комисията по международна търговия, която е свързана с нас комисия, в съответствие с член 50 на правилника. Господин Папа Стамкос, имате думата. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен. С уводните ви думи което показва значимостта на темата на този доклад. Бих искал да благодаря на своите колеги за големия брой предложения за изменения, които те представиха. 127 са общо на брой. И аз смятам, че има развитие по основните точки на доклада и естествено, че аз бих предложил някои от основните изменения да бъдат слети, комбинирани, за да станат по-ясни посланията. Има някои предложения, които представят нови елементи, нови точки в доклада. Това са също така и изменения, които поддържам с резерва обаче. Всички изменения, които подчертават необходимостта от предоставяне на компенсации на онези селски стопани, които а, са от Европейския съюз, но по, по, а, губят определени доходи поради това, че а, са в неравностойно положение с по-слабите изисквания в а, Европейския съюз. А за отдалечените райони изисква се от Европейската комисия да направи необходимите изменения по отношение изискванията за плодовете и зеленчуците и това, тези изисквания да бъдат еднакви и за двустранните споразумения, като например с Марокко споразумението е за бананите и предложението на комисията е да се представят също така и търговски преференции на Пакистан в вид на хуманитарна помощ особено в сектора на биоетанола. Това е тема, която се разисква в Комисията по международна търговия. Следващото е за симетричност в концесиите а в споразуменията за свободна търговия. Така че държави, които имат голям капацитет за производство и износ в селското стопанство, а да не отнемат пазара на другите. А сега 16 от нас сме съгласни във връзка с тютюна и тютюневите елементи, които се включват. И нашето общо мнение е, че трябва много активно комисията да се включи в СТО, за да се преодолеят онези необосновани бариери и пречки, които се поставят от трети страни пред износа на Европейския съюз. Например, по трябва да се подчертават и положителните елементи в споразумението между Европейския съюз и Южна Корея. Там обаче ние искаме информация за спо... съдържанието на споразумението с, с Канада. Госпожа Ягер говори по този въпрос. Един друг важен въпрос за нашата комисия, поне по мое мнение, касае стандартите и спецификациите, касаещи продукти, изнасени от Европейския съюз. В моя проекто доклад аз упоменавам еквивалентни спецификации за съответствие. Някои колеги искат внасянето на еднакви или подобни изисквания по отношение на хуманното отношение на животните и други въпроси. Аз вярвам, че най-добрият термин е еквивалентен тук. Защото това не е еднакъв. Аз си мисля, че трябва да намерим формулировката, която да обхване всички позитивни елементи от направените предложения. И накрая, господин председател. Аз настоявам да продължи а, а, сътрудничеството а, с Комисията по международна търговия, защото защото това е важно и можем заедно да направим по-сериозни неща. Днес на обяд ще се гласува в Инта и аз смятам, че ако работим заедно с тях, ще можем наистина да повлияем повече. Искам да благодаря на всички, които е, колеги, които допринесоха за подобряването, усъвършенстването на доклада. Някои от техните предложения бяха изключително полезни и в различна степен те са залегнали в окончателният текст. Благодаря на Йоргос. Ти свърши чудесна работа. Сега очакваме нашата колега Кристалт да дойде Тя е докладчика от Комисията по международна търговия. Но докато тя дойде, аз откривам дебатите по доклада на господин Папа Станкос. Да, благодаря за думата. Искам да поздравя господин Папа Станкос не е лесно да се съберат в един проект от текст толкова различни мнения. Доста често съм критично настроен към споразуменията за свободна търговия. Особено за някои сектори. И тук в конкретния случай в селското стопанство. Има много какво да се направи по тази тема. Има още един проблем. Ако не преговаряме добре, трябва да се опитваме да компенсираме. Ето защо е по-добре добре да преговаряме, за да трябва да плащаме по-малко компенсации. И за това се занимаваме сега и с тези споразумения, защото тъй като не са добре договорени, ние трябва да компенсираме. Европейската народна партия и Испанската народна партия а са заинтересовани от автономните е, региони а, и от бананите като обект на търговия. Всички ние, разбира се, трябва да жертваме нещо, за да се стигне до приемливо за всички споразумение. Но искаме да заявим, че споразуменията за свободна търговия трябва да бъдат разглеждани много внимателно от гледна точка на селското стопанство и най-вече вредата, която могат да нанесат такива споразумения на селското стопанство и компенсациите, които трябва след това да осъществяваме. Бих искал да отида и по-далеч, но искам нещо да стане много ясно на нашата комисия. Лисабонският договор а, е много ясен по въпросите за автономните региони и ние трябва да се съобразяваме с тези ясни текстове изцяло. Благодаря. Благодаря, господин Мато. Вашето послание беше много ясно. Друг. Да, благодаря. Бих искала да изразя своята благодарност на докладчика за чудесно свършената работа. Но с някои от измененията виждаме, а, че наистина има сериозни неща, които трябва да се разискват тук. На първо място не трябва да забравяме, че в СЕТО има нови и енергични държави, които влизат, които са с голям потенциал и за това ние трябва специално да обръщаме внимание по време на тези преговори с, а, върху селското стопанство, защото нашия глас трябва да се чува по-силно. Това е много важно. Ние трябва да отчитаме всички последици, които биха могли да се появят в селскостопанския сектор като резултат от дадено споразумение. Това, разбира се, не означава, че трябва да се изключим от а, процеса на преговорите. Както казах, има млади енергични държави с голям потенциал, които от с, могат да ни подминат, да ни остават назад и нашия глас да не се чуе, а това не можем да позволим. Ние трябва да не бъдем чак толкова а, твърдо на позицията. Това са нашите стандарти и ние няма да мръднем от тях. Не, трябва да сме внимателни, а, за да постигаме а, наистина най-високите стандарти на нашите пазари, но да дадем възможност и на селскостопанските производители да работят. Благодаря. Да, Продост, заповедайте. Господин председател, аз също бих искала да благодаря на докладчика за свършената работа и на колегите, които внесоха поредица от проекта изменения. Наистина, коментарът на докладчика, че трябва да има устойчивост в отделните елементи на селскостопанския сектор, като политика, ние тук в комисията сме го казвали многократно, но а, трябва наистина да се правят концесии, т.е. да се правят отстъпки от всички сектори, а не само от селскостопанския, когато се водят преговори за постигане на а, търговски споразумения. Тази търговия трябва да бъде справедлива спрямо всички и спрямо селски, а, сел, а, и спрямо европейските фермери също така сълскостопанските производители имат нужда от това. Това, което е важно, е, е Европейския съюз а, да спре а, подпомагането на износа, за да а, сме сигурни, че няма да се увеличи, вместо да се намалява разликата а, между най-бедните и най-богатите или най-производителните страни. Ние трябва наистина да осигурим прехраната на света. Това е очевидно, но в същото време продуктите, които влизат в Европейския съюз от трети страни, трябва да са на същото ниво качество, като европейските, т.е. на Европейския съюз. Защото европейските производители винаги трябва да задоволяват най-високите изисквания и в същото време разходите им, разбира се, се увеличават, а позицията им се подкопава от не съвсем честен внос. Трябва да има една справедлива система. Ето защо за нас най-важното е да получим възможно най-високото качество на продуктите, които консумираме, а в същото време продукти, които са произведени в съответствие с екологичните изисквания. И аз смятам, че преговорите в рамките на СТО трябва да постигнат тези цели цели, които са важни за нас и трябва да постигнат успех. Благодаря. Елизабет Югорт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Искам да изразя благодарността си към господин Папаскатамкос и всички преждеговоривши. Искам да подчертая това. Както а, виждам аз нещата, ние имаме двама партньори. От едната от една страна можем да говорим за двустранните споразумения, които се сключват а, и които са предмет на преговори, в които участва комисията. От друга страна има вътрешни въпроси как ще се занимавам с този въпрос в парламента. Вчера, например, говорихме за двустранните споразумения. И тук важното е каква е нашата позиция, как ще насръчим преговарящите да преговарят. От делегацията за Канада, например, установих, че всичко е договорено с изключение на селското стопанство. Това е последната тема, която остава и е най-важната. Знаем, че тя е най-важната, но трябва да направим така, че и двете страни да печелят. И ако говорим за нашите стандарти, да, разбира се, можем да кажем, че европейските стандарти са добри, но също времено трябва да осигурим някакъв баланс между вноса и износа. Какво се опитваме да постигнем? Но от една страна търговски търговия, която насърчава износа, от друга страна средства за европейските фермери. Що се отнася до средствата за стимулиране на износа и там има най-различни въпроси. Не може постепенно да намаляваме подкрепата за фермерите, защото и в Съединените щати, въпреки всичко, фермерите получават подкрепа. И така, трябва от самото начало да участваме. Благодаря за добрите изменения. Нашата цел е позицията ни да се зачита. Парламентът може да изкаже само положителна или отрицателна позиция, не може да повлияе на подробностите – а, ние ще участваме и в решенията по Куба, Марокко, Меркосур. И така може да се каже, че всяко едно двустранно споразумение само по себе си не е чак толкова важно, но като се вземат всичките заедно и изведнъж се оказват важни. Благодаря. Благодаря, Елизабет. Господин Полсен има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря на господин Папастамкос за това добро начало на нещо много важно. Мисля, че нещата стават все по-сериозни, все повече двустранни споразумения има. И както госпожа Егле каза, те не изглеждат чак толкова опасни, но трябва да се съсредоточим тук и да се борим за едно глобално споразумение, по което да можем да изкажем своята позиция. не трябва, не казвам, че трябва да сме много строги, особено по отношение на Меркосур, но все повече губим от преговорите. Европейският съюз трябва да е щедър. Трябва да действа солидарно, особено що се отнася и до селското стопанство. Например, в Африка в момента виждаме, че нещата вървят на зле. И ние като техните най-близки и най-богати съседи, трябва много да внимаваме и е, да се опитаме да предотвратим катастрофата, като настояваме за търговска и селскостопанска политика, основана на принципа на щедростта. когато става дума за всички тези споразумения, двустранни или в рамките на СТО, има един въпрос, който много ме вълнува, а именно грижата, социалното положение. За това и хуманното отношение към животните. И за това е, трябва да настояваме тук в нашата комисия и да не говорим само за моралните и етични въпроси, но и за научната страна на нещата, защото само така можем да осигурим достатъчно хуманно отношение към животните в международен план. Защото иначе е безсмислено да говорим само за нещата в Европа. Ние се държим отлично към а, животните в Европа, е, казваме ние и се гордеем от това. Но трябва да имаме предвид какво се случва и в глобален план. Здравето на животните и хуманното отношение към животните трябва да е обвързано с политиката на здравеопазването и с нашата визия за в бъдеще. И за това трябва да работим в глобален план, да проявяваме солидарност към най-бедните и постепенно да се придвижим към едно общовалидно право, което да въжи във всички търговски преговори. Благодаря, госпожа Полсен. Колегата Яр има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Папа Стамкос за този доклад. Много важен доклад. Имам няколко коментара. Мисля, че подадените изменения са добри. Искаме справедливост в търговията и най-добре би било да има световно споразумение. А двустранните споразумения са просто план Б. Най-добрите търговски споразумения са тези, при които няма нужда от компенсация – мисля, че тук не се полага достатъчно усилия от страна на нашата комисия. Подписват се търговски споразумения, някои печелят слава, а другите, които трябва да договорят компенсациите, страдат от лошо реноме. Тук говорим и за финансови компенсации. А, но тези неща не са задължителни, така че трябва ясно да се договори в кои случаи има нужда от компенсация. Също така трябва да се види дали има някакви щети, които понасят фермерите в Европа заради договорите, тогава са необходими компенсации. Трябва да направим така, че и по екологични стандарти продуктите да отговарят на същите изисквания като в Европейския съюз. Но когато ние преминаваме към нови норми и стандарти, как може те да се приемат международно? Тук има едно противоречие. Трябва да работим в глобален план и внимателно да наблюдаваме какво правят останалите страни. Благодаря, господин Яр, госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Папастамко за този доклад. Имам едно изменение, което се надявам, че ще вземете правите, именно за оценките на въздействието. Много често получаваме общи доклади от комисията, които са остарели, а всъщност ни трябват конкретни подробности по отрасли. Тук говоря конкретно за говедовътството. Във връзка с компенсациите, един друг коментар. Онези, които получиха компенсации заради реформата на захар, на отрасъл на производството на захар, сега биха предпочели все още да отглеждат захарно цвекло. Защо? Защото те са загубили препитаването си, а някои страни са загубили едно цяло производство. Така че тук трябва да сме много ясни. Аз, ще, аз участвам в преговорите за бюджета за следващата година. Е, откъде ще дойдат компенсациите, ако бюджетът е толкова урязан? На трето място. Политически необходимо е за Европейския съюз да се отнася сериозно към продоволствената сигурност или изобщо да спре да се занимава с селското стопанство. Има някои разпоредби в тази връзка, някои от които са добри, но ако на... разчитаме само на производителите от трети страни, е, те много лесно може да спрат да изнасят. Тук говоря за захарта в момента. Оказва се, че няма достатъчно е, ам, по количество и достатъчно добра по качество захар на пазара в момента за хранителната промишленост. Така че има сериозни проблеми. И накрая. Нека да не се лъжем. Водим войни за бюджета, говорим за хуманното отношение за, на, към животните. Аз приемам казаното от госпожа Пал, Полсън за хуманното отношение на животните. Но не смятам, че европейските граждани са чак толкова загрижени за хуманното отношение към животните. Всъщност, според мен, потребителите, които се борят заради ниските си доходи, не са съгласни с лозунгите, които скандират защитниците на животните. Поне това чувам от тях лично. Ние тук трябва да се занимаем по-скоро с хроничните проблеми на производителите на яйца в Европейския съюз. И ако щете, а, ме хвърлете на защитниците на животните, обаче аз гласувах против новите разпоредби за кафезите за птици а, защото всъщност се произвеждаха достатъчно добро качество и достатъчно по количество яйца. А, сега какво се оказва? Ще е, се затрупаме с огромни разходи. В Германия е, много добре се знае това. Тези стандарти бяха въведени там много по-рано и какво? Производството спадна. И Германия в момента внася яйца, произведени и другаде, снесени от кокощики, които живеят в кафези. Така че не трябва да бъдем много внимателни, не трябва да правим така, че кризата да се задълбочи. Да, вярно, че трябва да подхождаме внимателно към животните, но все пак нека да имаме предвид, че производството на храна все повече излиза извън Европа, защото ние го задушаваме тук. Благодаря. Благодаря, госпожа Магинес. Господин Деснер има думата. благодаря, госпожо председател. Много се радва, че господин Папа Станкос подготви този доклад. Много благодаря на него за това. Наистина този доклад беше в добри ръце. Ще подчертая само един-два важни момента. Вие казахте, че трябва да се извърши анализ на последиците. Това наистина е изключително важно. Съгласен съм с госпожа Полсън и другите, Полсън и другите колеги. Смятам, че наистина кръга на преговорите от Доха трябва да продължи и че трябва да се работи в рамките на СТО, а не възоснова на двустранните споразумения, защото ако използваме тях, нашето стопанство ще изгуби. По-добре е да имаме надлежни споразумения в рамките на СТО. Искам да ви възразя, госпожо Полсън. Вие казахте, че трябва да сме щедри спрямо Африка, но ние вече сме щедри. И виждаме, че сме дали възможност на всички най-бедни страни да изнасят абсолютно всичко, само не и оръжие в Европейския съюз. 90% от африканската селскостопанска продукция влиза в Европа, така че ние не забравяме африканския континент. Ние показваме най-голяма солидарност с Африка в сравнение с други региони, които произвеждат също селско-стопанска продукция. И ако има някакви проблеми в Африка, те са проблеми, които са чисто вътрешни, например, свързани с диктатури, а не защото Европейският съюз не проявява необходимата щедрост. Много региони в Африка има глад заради диктатурата. Не трябва да отстъпваме от нашите принципи, когато става дума за безопасност на хранителните продукти. За това съм много благодарен на колегата Еглер и другите колеги. Аз предложих изменение, че трябва да сме много твърди в преговорите. И в Европа ние забранихме пестицидите, защото решихме, че някои компоненти са вредни за потребителя, но от друга страна ние позволяваме внос в Европейския съюз на продукти при производство на които се използват същите пестициди, които сме забранили. Ние трябва да гарантираме качеството в бъдеще и трябва да гарантираме това, че добро качество идва и извън Европейския съюз. Европейския съюз. Бедните страни трябва да отговарят на нашите стандарти за безопасност, така че трябва да изискваме същите, ако не е по-високи стандарти за хранителните продукти, за хуманното отношение към животните – трябва да кажа, че нямам особено доверие на някои европейски организации за защита на правата на животните и хуманно отношение към тях. От много години вече чувам, че превозите на живи животни се извършва по начин, който не отговаря на хуманното отношение към животните Знам, че в много страни не се прилагат такива стандарти, обаче организациите за хуманно отношение към животните не поставят този въпрос вече изобщо. Така че наистина те не заслужават нашето доверие. Така че трябва да сме твърди и трябва да кажем много ясно, че ако прилагаме определени стандарти за хуманно отношение към животните, ние трябва да искаме същото да правите други страни, наши търговски партньори и моля господин Папастанко, да включи това съображение в своя доклад, така че да гарантираме интересите на селскостопанските производители в Европа. Председатели, благодаря господин Дес, господин Николсън. Благодаря ви. Това е една изключително важна сфера и наистина много се радвам на този дебат и на факта, че господин Папа Станкос подготви такъв блестящ доклад, за което му благодаря. Мисля си, че той посочва правилната посока. Трябва да признаем, че и извън Европейския съюз и докато не се изключи споразумение в рамките на СТО, ще трябва да сключваме двустранни споразумения. Е, докато нямаме приемливо за нас споразумение в рамките на СТО, ще трябва да сключваме споразумения между Европейския съюз и други региони, но това ще бъде предмет на все повече спорове, защото двустранните споразумения са добри само ако преговорите завършват с добри резултати. Но за кого добри? Моето становище е, че не винаги преговорите водят до добри резултати, особено когато става дума за селското стопанство. Мисля, че много често селскостопанските производители падат жертва, когато се водят преговори. Мисля, че аз и много други смятат, че селскостопанските производители винаги плащат най-високата цена. Ние си спомняме дебатът за бразилското говеждо и възможностите, които проистичат или не проистичат от споразумението с Меркосур. Спомним си, че тогава че цената на говеждото в Бразилия беше същата, както в Европейския съюз. И нещата са се променили значително тогава, така че всичко се променя и то сериозно. Оттам е много от нашите затруднения. Един от аспектите, който е изключително важен за мен, е, че стандартите, които прилагаме тук, трябва да се прилагат към всички, които внасят в Европейския съюз или изнасят от него. Просто не трябва да допускаме храна, която е произведена при по-низки стандарти, както то вече беше казано. Искам много ясно това да се заяви на преговарящите, че има много ясна граница и че те не могат да я прекусяват, не могат да я нарушават. Просто трябва ясно да заявим, че е недопустимо да не бъдат спазвани нашите стандарти. Госпожа Магинес въведе една интересна тема за обсъждането ни. Нещо, което нещо, за което тя е права. И ние можем да разпространим това, което вие казахте, Мейрит и върху опазването на околната среда. Преди имахме бюрокрация, сега имаме бюрокрация, свързана с опазването на околната среда. И 5000 души поискаха да стане по-екологосъобразен първия стълб на ОСП при реформата на ОСП. И какво? 5000 души са казали нещо и ние веднага скачаме така, както те ни казват. Както каза Мейлит, много хора просто не могат да си позволят да купят храна, която се произвежда. И също така ние имаме проблем, че ние прилагаме процедури в продължение на години и ние гласуваме за тези процедури, след това те трябва да се прилагат и тия процедури водят до това, че през 2012 година 3 милиона яйца ще трябва просто да бъдат унищожени. И има хора, които гладуват. Те биха искали да изядат тези яйца. Така че ние сме в ситуация на диляма. И след това Европейската комисия ни казва, о, не, не, не се притеснявайте, ние ще ви намерим 5000 евро. Не, не, това не е достатъчно. Ние чухме от други колеги, от немските колеги, които изпълняват законодателство, те не трябва да плащат цената за това, защото те вече са били добри и послушни деца. Така че ние живеем в нови времена и трябва да отчитаме новата реалност. Това е предизвикателството пред нас и смятам, че ще има и че трябва да проведем много повече дебати по този конкретен въпрос в бъдеще. Председателят, благодаря ви, господин Николсън. Госпожа Патралнева. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да припомня всичко, което тук беше казано за конкретните мерки, които да ни позволят да имаме по-справедливи правила за конкуренция между Европейския съюз и трети страни. Говорим за въпроси, свързани с хуманното отношение към животните и нататък, Но аз мисля, че можем да направим една качка напред и да говорим за формулиране на стандарти за производство, извършвано от европейски производители. Но тези правила и норми не се спазват от други производители, които изнасят своята продукция за Европейския съюз. Бих искал да припомня всичко, което беше казано тук и също да ви напомня, че ние продължаваме и трябва да продължаваме да оказваме натиск върху Европейската комисия. Не можем да допуснем това хранителните продукти да станат нещо като валута в огромния списък на споразуменията за световната търговия. Това е, е като рак, който се разпространява и това уврежда нашата економика. Тук бяхме подсетени от колегите, че всички тези фактори имат конкретно въздействие върху най-отдалечените региони и у нези региони, в които селското стопанство е ограничено поради липса на площи и в които е трудно да се диверсифицира селското стопанство. Така че има селско стопанство което може да бъде трудно управлявано в дългосрочен аспект, но независимо от това се подписват споразумения. Има още един аспект. Освен това, за което вече ставаше дума тук. Мисля, че трябва да проявя активност и да благодаря на господин Папастамкос за неговия добър и важен доклад, но, както вече казах, трябва да имаме много по-широк подход и много по-широк поглед, когато става дума за селското стопанство. Трябва да организираме нещата по-добре. Не можем да действаме по всеки сектор по-отделно. Трябва да имаме по-широка представа за проблемите, така че всичките проблеми в селското като стопанство да могат да бъдат разглеждани по взаимно свързан начин. Да отчитаме целият цикъл от началото до края. Ние говорим за реформата на ОСП до 2020 година. И ако разгледаме съобщението на комисията, ще видим, че там нищо не се казва за пазарните мерки и за мерките свързани с международната търговия. Ние всички имаме много добри намерения – и те се съдържат в съобщението на комисията и всичко, което говорим тук в тази комисия също е много добронамерено. Но ако искаме да имаме ОСП, която е свързана само с дейности нагоре по веригата, ние няма да имаме устойчиво земеделие. Трябва да гарантираме това, че работим и на нивото на търговията, и на нивото на международните пазари. И всичко това са аспекти, които са изцяло пропуснати в съобщението на комисията. Така че искам да кажа, че този доклад е много важен за целият дебат. Председателят, благодаря ви. Господин Аню, имате думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с госпожа Магинес и господин Николсън, но Моето притеснение е във връзка с това, че след като създадена държава, Аржентина или Бразилия, се подпише споразумение, а, трябва да се мисли доколко то се прилага. Те казват, да, да, разбира се, ние спазваме вашите правила по отношение, хуманно отношение към животните или нещо такова. Да, заповядайте, лате да, да ни посетите, да видите. Да, европейските а, де, парламентаристи отиват в хубав хотел, след като добре се погрижат за нас, отиваме да видим едно прекрасно производствено предприятие или ферма, която е само за показ. И в същото време а, Примерно, кокошките носачки са наблъскани като бройлери в малки клетки и никой не отчита, да кажем, колко са емисиите на азот от една ферма за бройлери и така нататък. Ще бъдем безкрайно наивни, ако вярваме абсолютно, че това, което постигаме като споразумения, се изпълнява без ние да упражняваме силен контрол. Но това са големи държави и те а, могат да ни водат за носа а, по отношение на това какво искаме да ни покажат и какво те не искат да ни покажат. Благодаря ви. Благодаря много. Господин Дантани има думата. Благодаря, госпожо председател. Сега виждам, че имам голям недостатък, защото не съм участвала в такива прекрасни пътувания, като преждеговорившия. Но нищо, аз пък си имам много напечатани материали, които мога да си прочета. Но първо нека да поздравя нашия колега господин Папастанкос, който наистина е свършил чудесна работа, вслушал се в нашите позиции, нашите мнения. Той е готов, както спомена, да приеме много голяма част от текстовете, които ние предлагаме. Моето притеснение обаче е, че преди да отидем до Аржентина или Бразилия, трябва да се огледаме в този парламент. Първо, как да накараме всичките си колеги да разберат, че откритостта и развитието на различните сектори не могат да се осъществяват на, ба... на гърба на сектора, който ни осигурява прехраната да си убием сами а, производители и износа на селскостопанска продукция едва ли е най-хубавото. Отгоре на всичкото европейския модел ще бъде компрометиран. Спомням си търговската мисия какво каза в а, пленарна зала, дали беше тук или в Страсбург, не си спомня точно, но Беше посочено, че от господин Дагут, че не можем само да предоставяме и така компенсации. Разбира се, знаем, че има някои предразсъдъци, но там, където 50% от производителите са унищожени, ние би трябвало по някакъв начин да помогнем, но не можем да си позволим позволим финансово а, да компенсираме всички. Аз обаче си мисля, че ние сме длъжни да разясним на своите колеги, всички свои колеги в парламента това. Ние от нашата комисия. Да не говорим, че Европейската комисия би трябвало а, да а, внимава винаги и да мисли, а, когато прави някакви отстъпки, че всъщност жертва селското стопанство на Европа. Да, благодаря. Господин Данелис, това е последният оратор в моя списък. След него ще чуем и комисията чрез нейния представител. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя нашия колега Йоргос и всички, които са работили с него, защото това е един чудесен доклад за една много важна и в същото време много е, пренебрегвана тема. Ние трябва да проявим своята солидарност и подкрепа в е, а, всички разумни случаи спрямо тези трети а, страни, развиващи се страни, които имат много големи проблеми с бедността и с много ниската си производителност. Но ние не трябва да жертваме а, своите а, интереси. Да не забравяме, че някои от мотивите могат да бъдат всъщност и много егоистични. А когато става въпрос за подпомагане или не а, на трети страни а, с, а, в селското стопанство защото в крайна сметка какво се случва? А за а, производител, а за потребителя е лошо и за производителя също, защото създаваме условия а за некоректна, несправедлива конкуренция спрямо а нашите европейски фермери. Те и без това страдат достатъчно. Нека да не увеличаваме товара на плещите им. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Стипенес. Благодаря, господин председател. Бих искал да подчертая, колко впечатляващ е големия брой проектоизменения, които са предложени към този доклад. Това показва значимостта на доклада и а, важността, която му се предава. На базата на най-новите данни, които имаме на разположение за периода януари до септември 2010 година, нашият износ е достигнал до исторически високи нива. 85 милиарда евро. Това означава около 15% увеличение спрямо 2009. Две трети са крайни продукти, две трети от целия износ са завършени крайни продукти – Също толкова значителен обаче е процента на селскостопанската продукция, коя, която се изнася както обработена, така и в свежо състояние. През 2006 година имахме такъв случай на положителен търговски баланс, а, което а, идва да покаже, че има устойчивост в тази тенденция. Като че ли вече се връщаме към нормалната ситуация. Цените на селскостопанската продукция а, имаха така странна съдба през периода 2007-2009 година. През 2010 година се очаква а, износа да, на селскостопански продукти а, да бъде много по-висока от същия двугодишния предходен период зет заедно. Ще се опитам да обобща мислите си в няколко категории. Първият въпрос е създаването на един правилен баланс, когато подписваме споразумения а, за самия селскостопански сектор и също така баланс между селскостопански и останалите сектори. Също така бих искал да ви припомня, че комисията провежда преговори с трети страни на базата на директивите за провеждане на преговори. Тези директиви изискват от комисията да а, достигат форм, а, с трети страни а, споразумения, които са добре балансиране, освен многото други изисквания. И така, искам да подчертая отново, че храните от селскостопански происход, които са на пазара на Европейския съюз, трябва да отговарят на изискванията на законодателството на ЕСЕ. По точно казано, безопасност на храните и също здраве на растенията и животните. Ние не можем, разбира се, да наложим обаче на трети страни производствени процеси и принципи, да кажем, като тези за хуманното отношение към животните, докато нашите стандарти не станат международно признати. Ето защо Европейския съюз чрез всички свои институции трябва на всички международни а, срещи да а, промотира а, приемането на тези наши стандарти. беше, беше посочено от нашия докладчик, е, че има поредица от такива предложения за изменения в посоката за наистина усещане на точния баланс, а не за липса на гъвкавост. А с САЩ 2002-2008 година. Да, те започнаха да поддържат все повече а, своите сълскостопански производители. Но поради ситуацията в а, на света, а, резултатите бяха доста по-низки от очакваните. По отношение на третата част на проекто а, доклада, аз бих искал да кажа следното. Първото е за проекто закона за м- тютюна в Канада. в СТО Европейския съюз заедно с поредица от други а, държави на наблегна върху необходимостта да се провежда мониторинга върху а, това развитие. Беше споменато също, че не се предоставя информация от страна на комисията във връзка с преговорите, да кажем, с Канада. Искам само да напомня, че съвсем редовно актуализираме информацията си в преговорите си с други държави, включително и Канада, но искам да подчертая, че още не сме започнали преговори с Канада за тарифите. Следващата точка, която искам да разясна, за Африка, африканските страни. Ние имаме политика на свободна търговия и безмитна търговия – и в контекста с тази реформа и за бъдещата обща селскостопанска политика, ние залагаме на тези елементи. Но искам да подчертая, както беше посочено и от доклада, и от някои членове на парламента в комисията, показват, че субсидиите са на много ниско ниво или са намалени. Но ние продължаваме да подчертаваме на своите партньори в СТО, че сме готови да премахнем експортните субсидии, ако те са готови да предприемат и реализират подобни мерки и в своите собствени страни. И накрая, господин председател, бих искал да заключа, а, посочвайки радостта си да видя това, че в много голяма част от текстовете подкрепата, която се оказва към нас е много добре изразена и се надявам, че ще продължим да се радваме на нашето сътрудничество с вас. Благодаря ви. Благодаря. Благодарим на господин Сибенас, представителя на комисията. А сега ще дам на господин а, Папастанкос думата, а за да обобщи казаното до тук. Съвсем накратко, господин председател. Тъй като времето напредва, искам да благодаря на всички колеги за направените коментари и за подадените изменения. Искам да благодаря на представителя на комисията. И искам да кажа, че а, действително може да се използва думата осъждам в а, международната дипломация, но това не трябва да е дума насочена към нашите институции или институционални отношения. И така, важно е да се знае какво правят дипломатическите мисии на Европейския съюз, защото и за тях накоплаците плащат доста. Какво правят тези мисии? Имат ли връзки с местните правителства, Европейския съюз ли представляват или някой друг? Виждам, че председателят е съгласен с казаното, защото коментира. Какво има предвид комисията? Как така ни изпраща ограничени документи? Тя информира комисията по външна търговия, информира нашата комисия – но взема ли предвид нашата позиция? Какво се оказва? Комисията е нещо като големия брат. Е, тя трябва да си даде сметка, че нещата са се променили и че комисията трябва да си промени структурата и начина на работа. Мисля, че комисаря по международна търговия трябва да а, поговори с преговарящите, за да види точно за какво се борят те в преговорите. Нашата задача тук е да се борим за интересите на европейските фермери в цяла Европа. не е неопровержимо а, становището, че е, двустранните споразумения или пък световните споразумения са по-добри. Вярно, че в кръга от преговори в Доха има по-голяма сигурност и, и ролите се изясняват, но, както много добре знаем, през октомври 2005 година Европейския съюз направи много щедра, щедро предложение, но другите страни е, не откликнаха, включително и страните конкурентки. Надявам се, разбира се, че тези преговори ще приключат, но както колегите казаха съвсем правилно, тук говорим за едно балансирано, справедливо споразумение и търсим справедливост в световната търговия. И искаме тя да е балансирана. Не може страните от Африка да работят при същите условия, при които работят големите ни конкуренти. Има инициативи за Африка, например всичко с изключение на оръжия, както и преференции за Африка. Но това са преференции, които не се прилагат от другите партньори от Световната търговска организация. Не трябва да се допускат твърде големи компромиси не мисля, че компенсациите са решение тук. Целта е производителите в Европа да не изостават, а не да им се дават някакви компенсации. По въпроса за хуманното отношение към животните, мисля, че много сме говорили по този въпрос. Аз Смятам, че да, действително трябва да се включи този въпрос в общата сълскостопанска политика. Но по отношение на здравеопазването и на здравето като цяло, европейските институции имат само координационна функция. Съгласен съм с казаното от госпожа Магинес по изменение 38, това, че има нужда от оценки на въздействието. Мога да направя и други коментари, но тъй като времето напредва, нека да благодаря на колегите и на комисията за направените коментари и за измененията и да кажа, че смятам, че в крайна сметка ще постигнем добър резултат – който ясно ще отрази позицията на Комисията по селско стопанство в Европейския парламент по този въпрос, който е и европейски, и международен. Благодаря. Благодаря, господин Папастамкос. Благодаря на всички, които участваха в дебата. С това приключваме сутрешното си заседание. Днес след обед започваме в 3 часа с общата сълскостопанска политика след 2013 година. Алберт Дес ще говори по въпроса и ще присъства тук и директор от Генерална дирекция селско стопанство, господин